че ще започнем с последните точки. Е, манипулирането на пазара и след това ще съвършиме с първите точки, т.е. има просто промени в реда. Е, има ли някакви възражения? Не, тогава се приемат дневния ред, няма изменения на, днев, на няма съобщение на председателя. Сега минаваме към 6-7 точка относно манипулирането на пазара. Ще разгледаме и проекто доклада и давам думата на Арлин Макарти. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ако искаме да разгледаме някои подробности, не искам да се връщам към коментарите, които вече съм направила по този регламент. Нали, трябва, трябва да бъдем много строги с манипулирането и злопотребите с, на пазарите. комисията излезе с изменения в директивата от 2003 година, като превръща тази директива в регламент. Плюс това излезе и с предложение за директива за наказателни санкции. Ние сме за една по-строга рамка и по-строги санкции, това, което се опитвам да направя е всъщност да кажа какви изменения внесах в доклада си. Аз не държа на всички изменения, които съм внесла, но смятам, че можем да обсъдим въпроса е, и бих искала да помоля и докладчиците Сянка да кажат своите мнения, защото те ние с тях разговаряхме вече. А, е, така че а, е, искам да. Радвам се, че господин Фавър е тук сред нас. А, защото много от проблемите в регламента за манипулиране на пазара трябва да бъдат е, координирани и да влезат в рамка, в е, новата рамка, финансова рамка. Основните промени, които съм направила е в съображение 8. Там, бех от, там заличих категориите. Обсъдихме това с докладчика Сянка, но не стиг... В доклада ми в е- категориите присъстват в някакъв вид, макар и не знам точно в какъв. Моето предложение е да обърнем внимание на фрагментацията на, на, на пазара и тази фрагментация дава възможност за по-голем, за повече злоупотреби и манипулация и по-трудното им е, откриване. Е, от друга страна, ако погледнем азиатските пазари, Сингапур или Хонг-Конг, виждаме, че тези пазари не са толкова фрагментирани и а, е, просто аз съм го споменала като проблем свързан с злопотреби на пазара сега. Е, в а, доклада Фебър присъства този, този проблем, но аз също а, е, съм споменала и в моя, го съм го споменала и в моя доклад, защото смятам, че все по-голямото фрагментиране на пазара дава все по-благоприятни условия за извършване на злоупотреби. Е, така, тук. Сега, що се отнася до дефиницията на подходящата и съответна вътрешна информация, в предишната директива бяхме цели дефиниции, дефинициите, които бяха одобрени от заинтересованите страни, от за това какво те смятат, че е една полезна вътрешна информация и какво точно означава вътрешна информация. Взехме тази дефиниция и тук се опитахме да разшириме тази дефиниция, защото заинтересованите страни смятат, че няма достатъчно правна сигурност и правна яснота, дали примерно обикновените разговори могат да бъдат считани за обмен на вътрешна информация и която, с коя, която може да доведе до манипулация. Аз доколкото разбирам, съвета е, взима решение посока на заличаване на е, подобен е, текст. Наистина много е трудно да се, да се открият тези злоупотреби, тъй като нещата не са много ясни за това наистина смятам, че дефиницията трябва да бъде много по-стегната и много по-структурирана и ви, и ви предлагам да обсъдиме и член 6 параграф 1. Това беше обсъдено по време на изслушванията. Значи, въпросът е да обсъдиме този, този, този проблем като включиме в дефиницията и всъщност всички участници на пазара и всички тези, които присъстват на пазара и чието поведение не отговаря на дадени етнически ем, стандарти. А, сколкото до списъка на изключ... изключенията, аз съм за, разбира се, е, намаляване на административното бреме за малки и средни предприятия, но от, но от друга страна ние, раз, ние разглеждаме злоупотребите на пазара. Така че е, аз е, в е, в а, подхода на комисията има някак, някои мерки, които имат за цел намаляване административното време за малките и средни предприятия, но аз не смятам, че този подход наистина е уместния. И с удоволствие отбелязвам, че Европейската асоциация на малките и средни е, предприятия счита, че че че, че дори че те самите трябва, е, не трябва да бъдат подложени на, на подобни изключения. Въпреки, че комисията предлага е, възможност за подобна дерогация. Е, с, също, но все повече и повече имаме едни малки предприятия, с които можем да, да наречеме бу, бутикови предприятия или бутикови брокерни услуги. Тоест с, с много, много, много малко служители, които имат много малко клиенти. Разбира се, не, от, от една страна не можем да считаме, че е, фирми като Морган или като Голден Сакс е, могат да, да, да бъдат считани за подобни, за подобни фирми. Същевременно, както казах, самата асоциация на малките и средни предприятия и много от самите малки и средни предприятия не смятат, че трябва да бъдат обект на подобна дерогация колкото до годишните прагове, ние виждам, че тук, са, тук е включена една сума от 20 000 евро и всъщност не знам откъде идва тази, този прак от 20 000. Given an option to introduce a... а, защото а, просто това не е, не е резултат на някакво а, анализ или на а, оценка на въздействието, аз мятам, че прага може да бъде 5000 е, евро, евро, например. Така че аз просто заличих тази сума, тъй като няма никакви, е, никаква е, обосновка, аргументирана обосновка за предлагане на подобен задължителен праг. Едно един от е, проблемите, които обсъдихме и който беше обект на така на много разпалено обсъждане, беше трансграничния е, надзор и е, трансграничната манипулация на информацията. Така че бе беше, беше казано, че е установен случай, който да злоупотреба е била извършена в 7 държави, държав, 7 държави членки. Затова смятам, че трябва да, като първа крачка, да осигуриме необходимите условия за ефективно сътрудничество при обмена на информация между различните заинтересовани страни. Аз предлагам компетентните власти да, да, да, да разполагат с ежедневно обновена информация за а, а, продуктите, които се предлагат и които се е, продават е, на борсата и на пазара, за да могат е, да имат по-ясна представа за възможностите за извършване на манипулации и злоупотреб. Това беше и засегнато в доклада Фебър и наистина ни оп, оптимизирани и обмислени всеки ден регистри ще дадат възможност за извършване на по-строг надзор. Този надзор би могъл да бъде извършван и от трети страни или от други органи. Разбира се, аз осъзнавам, че става дума за едно огромно количество информация, което трябва да се преработи, но при всички случаи ние трябва да започнем от, от, от някъде. Така че трябва, трябва, трябва да видим по какъв начин тези мерки за трансграничен надзор на а, регистрите може да бъде извършено и по какъв начин наистина да се създадат механизми за, за по-добро сътрудничество. Госпожа Петиканан предложи относно. Е, а, направи а, пре, предложение относно органите, които бихме могли да извършват по слобен надзор, но от друга страна аз а, съм съм загрижена за това дали ще се опази достатъчно професионалната тайна, дали няма да се нарешат правилата на конкурентоспособност и така нататък. И когато бяхме в Сингапур и Хонг-Конг, си дадахме сметка, че един от проблемите може да бъде неправилното записване в регистрите. И затова смятам, че е, въвеждането на е, задължителна вноска при регистрирането, такса при регистрирането, е, може да предотврати из, из, из, известни манипулативни практики. За това аз се позовах на примери е, от е, практиката. Подобна такса беше въведена миналата година в е, Дания и в други страни. така че предлагаме една структура свързана с прилагането на такса, но бих искала да обсъдиме този, този проблем. Някои от борборсите в Италия, в Обединеното кралство, в Германия предвиждат въвеждането на подобна такса. когато обсъдихме въпроса в Сингапур, ни беше отговорено, че това е може би най-лесният начин за наистина въвеждане на ред в регистъра по записване на различните операции. Въп беше поставен и въпроса за евентуалната забрана на дадени оператори или брокери да извършват операции за своя собствена сметка в определен срок от време. Тоест, трябва е, да се определят е, сроковете или периодите, в които те биха могли да извършат операции, други, в които не биха могли да извършат е, подобни операции. Разбира се обаче за забраната на, задад... на извършване на операции за дадени периоди трябва да се основава на съответни е, критерии и правила, които да бъдат е, предварително определени, включително и какъв ще бъде крайния срок на този отрязък от, от, от време. Особено за нези, които имат достъп до привилегирована чувствителна информация и така нататък. Колкото до частотата на извършването на операции, Аз не смятам, че това само по, че това само по себе си води до злоупотреби, но а, Въпросът е да, да видим и какво може да се направи. Аз мятам, че трябва да се проведат много по, да се направят много по-разширени анализи, да се проведе една оценка на а, въздействието и а, съответните национални експерти да се опитат да установят а, връзка между тези два компонента. Знаете, че комисията е забранила три вида злоупотреби в а, своя регламент, но аз не смятам, че това ще бъдат единствените проблеми, с които ще се сблъскаме в близките 5 до 10 години. А, а, подобен дебат се води и в Съединените щати, от, в съответните компетентни органи. Под, в под, под комитета бяха създадени четири подработни групи, натоварени с, с, с различни задачи по отделните категории. Е, раз, разграничението между различните е, операции и транзакции, тези, които подгрупа, която се е, занимава с финансов анализ и четвъртата се е, занимава с е, макроекономическите условия, които биха могли да доведат до известни злоупотреби. С тази под е, комитета ще отработи препоръки. Господин Фър е, Фербер също се е спрял на този въпрос и, и смятам, че и моя доклад всъщност е, допълва извършената вече работа. Ако погледнете е, членове 20 до 29, там се наблегнато на мерките, които трябва да бъдат взети за, за защита на а, правата на включително на служителите, на всички тези, които имат достъп до чувствителна информация. Знаете, че пазарите се развиват бързо, електронните пазари стават нещо все по-разпространено, нещо по- пазари, на, на които се извършват все повече операции. Затова мерките трябва да бъдат съответни. Също времено трябва да се под са се подсигури независимост от една страна на органите, които извършват разследванията и тези, които ще извършват надзора. Това са някои от предложенията, които аз искам да направя. Сигурна съм, че и колегите ще направят допълнителни предложения, които ще обсъдиме с докладчиците в сянка в бъдеще. Колкото до директивата. Аз смятам, че че нещата трябва да бъдат доста упростени. Смятам, че е, много от проблемите трябва да бъдат разгледани и от комисията Либе. Смятам, че злоупотребите на пазара е проблем от е, огромно значение. И ако четете финансовата преса, ще видите, че присъстват много-много е, примери за подобни злоупотреби, т.е. съответно трябва да бъдат е, заети съответните мерки. Така че аз в е, смятам, че директивата за наказателните мерки или наказателните санкции трябва да влезе е, в сила след една година, а не след е, две години и и че комисията трябва да е, направи един е, преглед и да представи отчет пред е, съвета и пред Европейския парламент две години след влизането в сила на тази директива с санкциите и се надявам, че и в комисията Ливе нещата ще се, ще наберат а, ритъм и темп, вместо да се бават, както това става да. Uh, Благодаря ви за чудесния доклад. Благодаря ви също за помощта, която ми оказахте е, в това, което наричаме война между комисиите. Искам да изкажа благодарност и на Жан-Пол Гозес, който също взима участие в това от името на нашата комисия. Сега ние пристъпваме към докладчите в сянка. Някои от тях бяха сменени. Първо, представители на Народната партия Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Днес аз замествам Сирпи Какинен, Наложи се да се прибере в Финландия. Тя ми остави нота и ще се опитам умно да я прочета, за да чуете нейната гледна точка. Първо, Сирпа иска да благодари на госпожа Макарти за свършената от нея работа, за измененията, които предлага и за метода на работа, благодарение на който има добро сътрудничество. Поздравява госпожа Макарти за желанието и да се подобри трансграничното компетентния надзор на пазара и да могат компетентните органи в е, държавата членка, най-компетентният орган да упражнява контрол върху пазара на ликвидностите, а освен това операторите на регламентираните пазари да дават е, поръчки, за да може надзора да стане възможен. Всичко това е крачка в правилната посока. Независимо от това обаче, е, в текст, при който пазарите са все по-сложни и проблемът е основен. Дискусията трябва да продължи, за да се намерят още по-добри решения. Всъщност опасението е, че органите в държавите членки няма да разполагат с необходимите средства, за да осигурят строг надзор. Сирпи Каканен иска е, да се разгледат тези въпроси по-отблизо и да се разработят допълнителни предложения. Е, колкото до пълната отмяна на категорията ОТФ, тя одобрява това предложение, е, защото създаването на нови категории ще усложни нещата и потенциално ще има възможности за злоупотреби с пазара. Но може би е уместно по-точно да се определи категорията ОТФ в линията, която е била е, предложена от Маркус Фербер в комисията МИФИН. Тя е, прилага изключенията за малки и средни предприятия при определяне на списъка на е, хората, разполагащи с вътрешна информация, тя смята, че е хубаво да се създадат такива списъци, не само за изкривяването на пазара, но също така и за да има доверие в пазара. Тя споделя вашата позиция. Тя иска да ви поздрави за предложението за създаване на консултативен комитет преди юни 2014 година, за да се определят евентуалното изкривяване на пазара и тяхната частота. Освен това тя подкрепя идеята за платформа за преговори, за определене на правила, за да няма злоупотреби при определенето на държавни поръчки. Колкото до прага от 20 000 евро, е, за който вие казахте, тя не е сигурна, е, че е в интерес на пазара изцяло да се отмени този праг – и за това се задава въпроса дали не е по-добре да се търсят по-низки пазари, по-низки прагове, за да има прагматично решение. И накрая тя иска да е, повдигне въпрос, а именно какво точно значи е, привилегирована информация за дериватните пазари, пазарите на дериватите. Иска да се изясни е, гледната точка, да се определи по-ясно самата дефиниция, е, за да може дефиницията да бъде близко до практиката и е, за да могат правилата да бъдат съобразени с обстоятелствата на пазара. Благодаря ви за вниманието. Е, благодаря, казва председателката. Сега от името на групата на либералите Филип Вакър. Благодаря. Аз също ще говоря от името на господин Клинт, който ви моля за извинение за това, че няма възможност сам да изложи своето мнение. Първо, той иска да изкаже благодарност на докладчика по доброто сътрудничество и във връзка с въпросите, които той иска да повдигне, ще кажа, че първо обхвата, господин Клинт не е съгласен с измененията на докладчика, където се изключва организирането на улеснения за пазара, защото по този начин има противоречие с намерението на комисията да обхване целите пазари, за да може може да се придържа към развитието на пазара. Освен това, е, използването на привилегирована информация, е, както беше предвидено в предходната директива, той иска да се продължи в този дух. Във връзка с списъка на е, осведомените лица, той иска да има еднакви изисквания към тези пазари, тези списъци да бъдат еднакви в целия Европейския съюз, за да се облегчи административното бреме върху дружества от всякакъв размер. Господин Господин Клим е, казва, че 20 000 може да се разглежда като много малка сума в някои държави членки, но от друга страна може да бъде значителен прак в други държави членки и заради това е, през следващи дискусии трябва да се обмисли този прак. Е, той е, казва, че е хубаво да има прозорец за търговията, но в последствие трябва да се уточни това понятието. Колкото до високочастотната търговия, смята, че трябва да се направи изследванията, доколко има такива и доколко се използват такива практики и заради това той е, приветства създаването на група от експерти по този въпрос – и накрая по наблюдението на книгата с поръчките трансграница, през граница, той я приветства създаването на надзор от подобен характер, е, за да се види какви са манипулациите на пазара на различни места. Е, той иска също така да има по-силен надзор върху ликвидността, е, че трябва да има съответните финансови инструменти и да има достъп до необходимата информация, за да се наблюдават евентуални скривявания на пазара. Той разбира се очаква продължението на дискусията. А, да, благодаря ви, казва председателката. А, сега от името на зелените давам думата. А, не знам дали има някой от групата на консерваторите и реформаторите. Да. Благодаря ви. Аз няма да изброявам всички точки, по които съм съгласен, защото това ще ми отнеме изцяло времето за изказване. Искам само да кажа категоричната подкрепа на групата на зелените към почти всички предложения, които са направени в доклада, за да се подобри контрола, предотвратяването и нивото на санкциите с манипулирането на пазара. Ще се спра е, на четири точки в допълнение на казаното в доклада. Първото е свързано с високочастотната търговия. Всъщност аз подкрепям предложението на Арлин в доклада. Има обаче един въпрос върху цифрата, която се предлага и коефициент 200 за операциите. Това е, 200, това е цифра, която всъщност е взаимствана от американските пазари и дискусиите с различните играчи на пазара показват, че можем да бъдем по-амбициозни е, спрямо тази цифра, която всъщност е, проистича от форма на е, авторегулация на самоуправление на американските пазари. Така че, може би, трябва да видим дали не можем да бъдем по-амбициозни, специално по отношение на цифрата като принципа сам по себе си е, получава нашата пълна подкрепа. Второ, контрола върху изкривяването на пазара. Използват се различни платформи, различните трансгранични форми и прочие. Това е много важно, защото ние в Европа се намираме на местото, където има най-голяма разпокъсаност на пазара и тази сложност улеснява евентуалните манипули... евентуалното манипулиране и осложнява работата на контролните органи. Така че можем да довършим така идеите на докладчика, да се консолидира книгата с поръчки, за да може регулиращия орган да има пълен поглед върху направените предложения и поръчките, които са направени на различните платформи. Сега други въпрос е как ще се постигне това, е, обаче е, настоявам на а, е, а, приоритета, който да се даде на тази точка, според групата на зелените, защото тогава ще се видят какви са злоупотребите с пазара по много по-ефективен начин. На трето място санкциите. Действително може да се мисли за контрол, но ако е, санкцията не е на нивото на печалбата, постигната след манипулирането на пазара, ние доставяме удоволствие е, на самите себе си, обаче измамата е, винаги се оказва печеливша. Така че искам да отидем по-далеч от предложенията в доклада по отношение на административните санкции и тяхното хармонизиране на едно действително разобеждаващо ниво – защото в е, някои държави паричните санкции са изключително слаби и мисля, че никой от нас не иска да отвори вратата и е, да даде възможност да се е, проточва арбитража между държавите, а просто да има 10 годишен срок за административните санкции. Сега, наказателните санкции са нещо друго но просто да се търси хармонизиране на административните санкции, защото в такъв случай е, е, действително ще има по-голяма ефективност на санкциите и ще има единен пазар. Сега, колкото до тези, които бият тревога, на тези така наречените learners, аз съм съгласен с предложенията в доклада, но всъщност там ударението се поставя върху е, вътрешни правила в предприятията. Но е, трябва тези, които бият тревога, да имат възможност да се обърнат и към трети лица. Да има вътрешна процедура в дадена групировка, но и мрежа, която да води към трето лице, ако има блокажи, ако има вътрешно напрежение, е, макар и да има процедури, но ние много добре знаем, че зад всяка процедура има съотношение на сили, натиски и така нататък. Е, трябва да има процедура с е, трето лице, Смарт или друг, друг, друга организация. И защо да има, да кажем, някакъв вътрешен орган, външен орган, където ще се съсредоточава анонимна информация, и по този начин е, реално ще се приложи тази разпоредба за е, контрапункт, за контравласт, е, която би имал този, който бие тревога. Това са евентуалните изменения, които ние бихме предложили. Като цяло сме съгласни с останалите предложения в доклада. Благодаря ви, казва председателката. А, не, не виждам никой от Енгое и заради това а, се връщам към Готфрид. Благодаря, госпожо председател. Аз искам само е, така да кажа нещо, за да бъдем предпазливи. Ние, е, вероятно, знаете, че след 35 години в Лондонското Сити, аз знам е, колко често пазара бие регулатора, защото регулатора е, е просто е, фатално снисходителен. И те не винаги е, разбират какво правят. И аз не знам дали и комисията знае какво точно прави. Е, преди две години бях в финансовите служби. Е, преди 12 години в е, е, Ситито, американците се опитват да създадат нещо подобно е, чрез така наречения акт за улеснение на услугите. Не знам дали го знаете. Предлагам ви да се запознаете с него. Той беше гласуван в 2000-та година от тогавашната администрация и ефекта, който той имаше, е почти всичко да излезе извън баланса. Всъщност нищо не се промени, защото, както вече казах, в край на крещата крайният печеливш винаги е пазара. Имаме доста неочаквани последици. Нещата по-скоро се влушават, отколкото се подобряват. Е, така че за това искам да бъдете предпазливи в подхода си. Thank you very much. Благодаря много. А сега давам думата на другите оратори. Първо Макс Вебер. Danke. Благодаря. Мога да се присъединя към всички колеги, които приветстваха докладчика. И също времено ми се струва, че трябва да изясним някои неща. Ако желаем да се справим с пазарните злоупотреби, трябва да помислим много добре как точно ще регламентираме пазара и е, какво ще стане с директивата МИФИД? Що се отнася до търговията, не бива единствено рестриктивно да подхождаме към проблема. Не си струва да ограничаваме всичко или да забраняваме всичко. Така че, е, когато преработваме директивата МИФИТ, би трябвало да мислим за това, че ще се наложи да допуснем някои форми на търговия. Не можем да регламентираме само пазарните злоупотреби, без да реформираме е, съответно директивата. И още нещо. Не бива, когато регламентираме пазарните злоупотреби, да се ангажираме с определени срокове и дати. Колегата Камфа каза нещо, с което мога да се съглася. Не можем някакси така да от въздуха да хващаме нещо, което изведнъж да превръщаме в проблем. И по отношение на високочастотната търговия имам някои забележки, но мисля, че би трябвало много добре да премислим какво ще влезе в МИФИД, какво ще влезе в акта за пазарните злоупотреби и да съгласуваме нещата, инак няма да постигнем съзвучие и един интегриран подход. Е, но при всички положения проекта за доклад е, в момента се опитва като че ли да регламентира най-вече пазарните злоупотреби по силата на един по-строг е, контрол. Естествено, че в такъв случай ще трябва да приведем в съответствие и текстовете на директивата, защото инак ще се получи едно объркване и няма да знаем всъщност кой от правните актове трябва да се спазва преимуществено. В никакъв случай обаче не бива и да се бавим с регламентирането в упоменатото вече съответствие, защото ако се получи законодателен вакуум, друг ще вземе вече е, нещата в свои ръце. Томас Ман има думата. Благодаря, е, госпожо председател. Аз също ще се включа към тези, които направиха комплименти на докладчика. Да. Както обикновено, е, пазарите са по-хитри, по-бързи и е, независимо от това е, какво правим, е, е, ние се виждаме някакси изпреварени от развитието на пазара, но не бива да го допускаме в бъдеще, колкото и трудно да, е, да се справим с е, това разминаване между законодателство и действителност на пазара. Естествено, че трябва да действаме колкото е възможно по-бързо, по-експедитивно, да контролираме както в количествен, така и в качествен аспект. Без контрол няма да можем да се справим с злоупотребите, които са гигантски. То 2015 година би трябвало при всички положения да се справим с този проблем. А що се отнася до списъка с нарежданията, Паскал мисля, че е прав. Не бива да се ориентираме единствено към американските стандарти. Нека да се спра обаче на 126 параграф. Там става дума за емитентите и за предложение, което предвижда освобождаване на някои е, емитенти от деклариране на подобни нареждания и достъп до данните в списъка на нарежданията. Добре, ако желаем наистина да е, обхванем е, пазара и да го предпазим от е, злоупотреби, би трябвало да имаме един такъв списък на емитентите с опоменаване на лицата, които имат достъп до тези данни, до вътрешната информация. Това е изключително важно според мен. И освен това, въпросът за санкциите и доколко възпиращо действат те. Да, ние се нуждаем от институции, от органи, и в държавите членки, които би трябвало да играят една по-активна роля, отколкото до сега. Но при всички положения трябва да постигнем един трансграничен надзор. Мисля, че всички ние се стремим именно към това. Намирам, че докладът като цяло е много добър. Маркус Фебър е прав. Би трябвало да съгласуваме нещата и да уредим е, паралелно и е, новите текстове и новите моменти в е, директивата МИФИД. При всички положения трябва да можем да създаваме и организации и структури, които да могат да преследват пазарните злоупотреби. Мисля, че това е основният момент, на който би трябвало да се спрем. Благодаря. Аз искам да направя коментар. Да, да, да, винаги, винаги се бявяме предавани по интернет, освен в Страсбург. Може би някой друг искаше, никой друг не иска да вземе думата. Аз ще направя някои коментари, както каза Арлин. Нашата, нашето посещение в Азия беше много полезно и ние зададахме много въпроси на много хора по различни а, теми. Наистина разбрахме, че, че пазара е нещо много сложно и може би не не можем да съпоставиме пазарите в Азия с пазара в Лондон, но получихме много ценна информация, която Арлин включи в доклада. Колкото до ОТС, това е засегнато в доклада на Фърбър за директивата МИФЕТ. Аз също смятам, че аз също съм загрижена дали тази категория наистина може да функционира или нещата трябва да бъдат променени. Питам се дали можем да имаме забрана за предварителния капитал. Питам се дали има възможност да а, определиме а, какво, каква трябва да бъде, каква трябва да бъде е, сумата точно или а, дали можем да намерим еднакъв подход за изчисляване, а не примерно 17 метода, както това е в Съединените щати, може би някакъв процент. Това е просто една идея, която искам да ви подхвърляме, защото ако развиеме подобно предложение, ще трябва след това да видим какви санкции могат да се наложат в случай на нарушение на забраната. В Financial Times не отдавна бе споменато, че законодателството по, във връзка с пазарните злоупотреби на практика обезсърчава дългосрочната инвестиция. Дългосрочните инвестиции. Аз смятам, че това е въпрос на тълкуване и че Просто трябва да се провери какви, какви могат да бъдат последиците, защото ние по принцип сме за насърчаването на дългосрочните инвестиции, така че това е също проблем, който можем можем да обсъдиме. Също така идеята за надзор над трансграничен надзор над регистъра на поръчки на, или на записвания. Може би трябва да се помисли за някакво хомологиране на тези списъци или регистри. И всички тези мерки трябва при всички случаи да се е, умислят с, в дългосрочен план, тъй като е, а, е, а, а, надзора напред ще се развива все повече и повече. Колкото до а, таксите за за регистриране. Мисля, че това е доста добра идея и а, имаме примера на прилагането на подобен подход в а, много борси. Но дори в а, някои пазари, където има много е, честотна търговия. А, могат да бъдат е, бъдат а, изучени, анализирани, защото трябва да видим дали а, тази такса трябва да се прилага на всеки, а, за всяка една отделна поръчка или за всяко едно записване или на пакет, така че трябва да се види какви защото в крайна сметка може би да се види, да, да се помисли за едно заплащане или за в а, което да е под, да е отговаря на а, използваните инструменти. Що се отнася до директивата, знаем, че комисията Либе трябва а, да си свърши своята работа, свързана с наказателните санкции, както те работиха по подобни санкции, свързани с околната среда, но е, не може в, в, крайна, в крайна сметка да, да, да, да, се, да се опитваме всеки път, всеки да си дърпа е, завивката към себе си. Мисля, че в крайна сметка са и необходими да има принципи и всички да се придържаме е, към тези принципи в процеса на работа. в. Е, за бъдеще ще трябва да се върви към по-голяма хармонизация, защото дори днес е, държавите, някои държави членки им са въвели много по-строги наказателни санкции, е, а пък в други въобще не съществуват е, такива, защото в някои страни има административни санкции, а някои смятат, че акумулирането на административни и наказателни санкции на практика се е, препокрива. Аз лично въобще не смятам, че е, тези санкции могат да бъдат съпоставени и те трябва да бъдат разглеждани е, по-отделно. Този проблем ще бъде повдигнат и в директивата за капиталните изисквания защото в крайна сметка знаеме много добре, че ние административни санкции в никакъв случай не заместват цялата система на наказателни санкции. Аз знам, че Арлин също ще вземе предвид и другите предложения, които бяха направени. Наистина този доклад е много интересен. Може би комисията иска да каже нещо. Имам чувството, че има представител на комисията и ще дам думата на представител. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Арли Макър за доклада, който е изготвила. Е, защото това е в духа на предложението на комисията, е, за да има е, някакъв контрол върху режима на манипулиране на пазара. Естествено, има въпроси, които, по които настояваме съдържанието на предложението на комисията да остане, защото смятаме, че те са предпазливи. Например, изключенията за списъка за малки и средни предприятия, е, ние смятаме, че това беше балансирано и точно предложение. И освен това искаме да подчертаем, че е, както спомена и докладчика и господин Фървър, трябва да има така последователност между двата въпроса. Някой от нещата, които видяхме в проекто доклада, може би биха съответствали по-добре на законодателната процедура, но те са в правилната постока, с изключение на отеглянето на категорията ОТФ. Макар и да решите да оттеглите тази категория ОТФ, трябва да е ясно, че ако има каквато и да е било платформа за търговия, макар и да не се регулира тя от ОТФ, все пак трябва да бъде включена в режима срещу манипулиране на пазара. Искам да посоча, е, че е, каролинизма вече работи върху високочастот... въпроса за високочастотните търговски операции. Тя работи върху е, рамката и регулирането. Работата продължава. Важно е работата да продължи. И аз харесвам и това, че се предлагат санкции. Е, отново смятам, че трябва да има последователен подход към това, което се предлага, предлага и на други места. Например, в четирите предложения на CBI, е, CBI е, разбира се, когато говорим за наказателни санкции, трябва да се предвиди време за прехвърлянето това в националните законодателства, дали е достатъчно това време, е, за да има правилна законодателна процедура в държавите членки. Така или иначе, в заключение, е, смятам, че парламента върви в правилна посока и ние очакваме конструктивна дискусия е, за да може е, с законодателите да постигнат политическо съгласие до края на годината, е, както стана това в заключенията на последната среща на Европейския съвет. Сега отново давам думата на Алин. Ще се опитам да, да бъда кратка, защото по по-подробните въпроси, както вече казах, аз нямам окончателно мнение. Е, трябва да се върна към някои първоначални идеи, да говоря с докладчите в сянка, с комисиите, за да видим как да предефинираме или да, одобрим наш, или да подобрим нашето предложение. Е, всъщност сега говорим за конкуренция, е, борба против манипулиране на пазара, но не е това въпроса. Е, просто искам е, е, да имате предвид, че ако работя върху регламент, сега манипулирането на пазара всъщност е нова категория или би бил потенциална възможност. Но това е съвсем отделен въпрос. Това не е обекта на моя доклад. Аз Искам да нямам нищо против да работя и с регулаторите. Аз не искам просто да правим двойно регулиране. А, а, ние се споразумяхме по графика. Нямах време да гледам и доклада на Буфет, защото а, трябваше да се превежда той. Така че а, аз смятам, че трябва да чуем и регулаторите. Е, може би трябва да има някакъв допълнителен акт, защото всъщност пазар е фрагментиран и по-трудно се наблюдава и наказва манипулирането на пазара. Е, аз, както казах, има много въпроси, е, по които трябва да работим допълнително. Някои от въпросите са още на ранен етап. Искам да благодаря на колегите, които предложиха някои идеи. В отговор на комисията е, по въпроса за изключенията за малките средни предприятия трябва, трябва да остане. Всъщност, истината е, че малките средни предприятия не са искали такова нещо. Е, те смятат, че е, това е основополагащ факт за регулирането и ние трябва да се съобразяваме с това. След като те искат да се съобразяваме, това е вече довод, но аз не смятам, че трябва да се прави такъв списък на изключения, след като те казват, че не им трябва. Аз може би, може би трябва да проведем допълнителна дискусия. Аз много добре знам, е, че в началото ние не работихме точно по този въпрос. В началото се каза, че трябва да направим нещо по този въпрос – и тогава попитахме какво би трябвало да направим, но с цялото ми уважение към комисията, аз мисля, че това е нашата работа. Е, ние поставяме референции, защото ние сме избрания орган в институциите. Ние доключихме въпроса, имайки предвид малките средни предприятия, а не просто казахме свършена някаква работа и сега трябва да чакаме. И Ние сме се съобразили с други законодателни актове по света, но мене ме занимава въпроса с манипулирането на пазара, а не и други въпроси, е, които също обаче са засегнати в този метод. Сега, колкото до санкциите, трябва да поработим по-подробно по тях. Аз мисля, че не трябва да подценяваме ефективността на административните санкции, е, защото това не става въпрос за паркиране, е, това са основни въпроси и трябва да имаме възможност да отказваме тези, които правят опити и да манипулират пазара. Но трябва повече, по-подробно да работим. Благодаря на господин Гозес, от името на, който говори от името на Петикан. Ние двустранно сме говорили с нея по някои въпроси, които вие повдигнахте. Благодаря и на господин Ман за казаното от него. И аз смятам, че това е един първи проект за доклад и затова ми, ми беше ясно, че трябва да продължим да работим по въпроса с тези, които имат усъвременен опит по въпроса, господин Блум. Аз съм свикнала господин Блум да се отнася така покровителствено към мен. 35 години в Сити. Да, действително вие имате така пристрастен поглед. 12 години вие знаете, че нещата са се променили от тогава и за това предпочитам да кажа какво трябва да направят регулаторите в ежедневието, да правят проучвания по пазара и ние всички знаем, че лошите предприятия винаги заобикалят правилата, но това не значи, че не трябва да има правила. Ние трябва да се съобразяваме с тенденциите на пазара. Ще се радвам да се съобрази с конструктивен възглед, обаче вие по принцип не харесвате Европа, но сега ние знаем, че когато има финансови услуги на европейския пазар, когато се случват трансгранични дейности, ако няма трансгранични правила, искам да чуя нещо полезно от вас и ще се съобрази с него. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. Крайният срок за измененията е 8 май. И ние ще... Маркес, искате да кажа... Вие току-що не ви видях. Само един въпрос във връзка с графика. Още повече, че говорихме за това, че текстовете на двата правни акта и на двата доклада трябва да се съгласуват. Аз трябва да подготвя моя доклад до края на месеца, т.е. в седмицата след априлската сесия в Страсбург. Е, така че, може би, би трябвало първо да е, гласуваме на доклада на колежката е, Алин Макарти и след това вече моя доклад, който е за директива. Да, мисля, че ще можем да съгласуваме помежду си сроковете. Така, по принцип гласуването трябва да се проведе на 9 юли, но ако междувременно има промени, ще трябва да се съобразиме с тях, защото трябва да се опитаме да гласуваме един и същи текст в, в различните комисии. Това означава, че на практика този текст може да бъде внесен в пленарна зала през септември, т.е. едновременно с МИФЕД. Сега, дали сме готови да разгледаме следващата точка от дневния ред, точка 5 от дневният ред привлекателност на инвестициите в Европа. Не знам, Свен ще дойде ли от името на зелените. клин стука ли? А, мисля, че ще имаме малко време преди да разгледаме капиталните изисквания в 11.30, но тогава ви предлагам просто да разгледаме пета точка е, привлекателност на инвестициите. Готови ли сте да вземете думата по този проблем? Имаш ли? Е? Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Този доклад се отнася до инвестициите в Европа и в центъра на вниманието е поставена една тема, която за първи път ще обсъждаме именно в този контекст. Естествено, че става дума за европейските е, програми и мерки с е, които се опитваме да насърчим инвестициите именно по отношение на е, днешната економическа ситуация в Европа и в света като цяло, трябва да се опитаме да насърчим инвестициите. Става дума най-вече за международната среда, за международния климат. Ако изчакваме прекалено дълго, е, няма да се справим а, с положението, а Европа желая да бъде добре представена на международно равнище и да постигне устойчив а, растеж, а, включително и по отношение на световната търговия. Тоест, ние отваряме пазарите, отваряме границите, но също времено желаем да привлечем инвестиции, защото по този начин бихме могли, е, поне така да се надяваме, да привлечем и международния економически растеж. Така че еврозоната, стабилността на европейската економика и на европейската парична единица е изключително важна. Както за Европа, така и за инвеститори от трети страни. Въпросът е обаче как е, първо да запазим извоювани вече позиции и как да ги доразвием. Ние сме известни като място за инвестиции, но същевременно не бива е, да се успокояваме, защото е много възможно е, бързо развиващите си економики в Азия, в Южна Америка да ни изместят. Необходимо е естествено да стабилизираме финансовата система, да използваме ликвидните средства в полза на реалната економика и да засилим като цяло привлекателността на Европейския съюз и в частност на еврозоната. Естествено, важно е да знаем как ще привличаме инвестиции, но Същевременно е важно и да знаем как ще ги разпределяме между държавите членки. Възможно е едно такова разпределение между всички държави членки. Аз знае, че е, е, Комисията за регионално развитие също се занимава с тази тема и най-вероятно ще е, представи интересни предложения. В това отношение трябва да помислим естествено за съвместни идеи и действия по отношение на вътрешния пазар. Създават се нови възможности за инвестиции чрез освобождаването на някои е, професионални е, групи от е, валидните до този момент ограничения. Всичко това привлича естествено също инвеститори. времено трябва да се опитаме да подобрим ситуацията по отношение на висококвалифицираните служители, работници, които да са в състояние да се адаптират бързо към най-новите явления на пазара, към новите постижения в науката и техниката. Тоест, е, високо квалифицираните работници тези, и служители, тези, които са е, получили едно много добро образование, са също плюс е, в инвестиционната сфера. Ние знаем, че Твърде много се инвестира в образователната система в е, най-напредналите е, държави е, в момента. Говоря за на света като цяло и би трябвало да направим същото. При всички положения трябва да включим естествено и социалните аспекти които също са важни от гледна точка на инвестициите. Научни изследвания, научно-изследователска и развойна дейност трябва да е, намери място в нашата политика за насърчаване на инвестициите. От една страна насърчаване на самите научни изследвания, от друга страна насърчаване на използването на е, резултатите от научните изследвания в реалната економика на практика. Е, бихме могли да използваме в това отношение по-рационално и средствата е, от структурните фондове. Особено в по-трудни времена това, струва ми се, ще бъде много полезно. свободната търговия, либерализирането на търговските взаимоотношения с различни страни извън Европейския съюз е нещо изключително важно и то трябва да се насърчава. Достъпът до търговете за обществени поръчки – начина по който ще се е, уредят законово и ще се прилагат на практика законовите разпоредби за обществените поръчки е също жизнено важно от гледна точка на добрия инвестиционен климат и привлекателността на Европа. Всичко това, естествено, е, предполага съответна активност на държавите членки но и на европейско равнище. Ние междувременно вече сме приемали много резолюции по тези въпроси, има и други документи, но сега става дума за това да създадем един точен график, един ясен план. Трябва да разработим, да определим индикаторите и да можем да определим и критериите, по които ще се разработват инвестиционните програми на всяка една държава. Така че е, е, държавите да са в състояние да направят е, е онова, което зависи от тях за създаването на съответните е, добри условия за инвестиции. Насърчаването на инвестициите е, предполага целенасочени действия, а не празни приказки и е, е, спонтанни действия в една или в друга посока. Естествено, комисията, парламентът, съветът са призвани да създадат съответната правна рамка е, за е, привличане на международни инвестиции тук в Европа. При всички положения това ще стане, ако подобрим е, условията за инвеститорите. И затова е, може да се въведе един общ орган, отговарящ за инвестициите в Европа, който най-вече ще има разпределителни и координиращи функции, разпределителни по отношение на отделните държави членки. Държавите членки също би трябвало да се постараят да отстранят пречките за чуждестранните инвеститори, защото само един балансиран подход е с еднакви усилия от страна на всички държави членки и на европейските институции ще доведе до успех. Благодаря ви много колеги за вниманието. Ще се опитам естествено да формулирам е, е, моите стратегически размисли по този въпрос е, и да ги предоставя на вашето внимание в конкретна форма. Благодаря ви. Благодаря ви за вашия интересен доклад. Сега се обръщам към социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. През последните години ние говорим за това, че има спешна необходимост от европейска стратегия за економически растеж и заетост. Заради това ние изказваме подкрепа към идеята на докладчика за нова комуникация от гледна точка на бъдещето на политиката на инвестициите в Европейския съюз две страни от стратегията за инвестициите, според нас, трябва да бъдат погледнати според нас. От една страна чужестранните инвестиции, от друга страна има замразяване на местните инвестиции. Е, е, трябва да има по-широка позиция на Европейския съюз върху средата за глобални инвестиции, но трябва да има е, и подкрепа на европейската политика, която сега съществува. Трябва да има същинска политика зад европейските инвестиции. Е, т.е. политика за кохезия, за бъдещо развитие на промишлеността. Е, кохезионната политика сега си остава основния източник на финансиране за реалната економика. Е, е, говорим за разходите през следващите 7 години. Вие много добре знаете колко важни могат да се окажат е, кохезионните фондове за справяне с кризата в регионите и, и общините в нашите държави членки, а също така и самите инвестиции в държавите членки. А освен това, те трябва да бъдат катализатор за допълнително финансиране и европейския бюджет да бъде лост за допълнителни големи инвестиции. Е, ние вярваме в е, финансовите инструменти, не само в кохезионната политика, но във всички отрасли финансовите инструменти могат да постигнат мултипликационния ефект, е, към който се стремим ще има нов финансов поток за устойчиви инвестиции в времена на данъчни ограничения. На Европейския съюз са необходими промишлени инвестиции. Ние искаме е, да има ефективна нова стратегия, за да има възможност за производство в Европейския съюз, да се подобри конкурентоспособността и устойчивостта на нашата промишленост е, за енергетиката, ефективно използване на ресурсите и насърчаване на инвестициите. Аз искам фокусът да бъде поставен върху инвестициите върху в младеща, и защото е, това е огромен потенциал. Ние имаме високо квалифицирани млади хора, които могат да се превърнат в загубено поколение, защото няма работа и няма е, после заетостта сред младите хора отново да се увеличи. Ето, е, моите изменения вървят е, по посока и на заетост на младите хора – изобщо европейската економика, нашата конкурентоспособност, да станем по-енергийно ефективни, инвестиции в нови зелени технологии, е, нова, е, е, да спазваме околната среда зад нашето развитие, защото инвестиции в тези области ще създадат нови устойчиви работни места, нови зелени технологии и аз смятам, че ние можем да намерим това и в доклада, който сега обсъждаме. Според мен трябва да сме сигурни, че зад е, всяка европейска стратегия трябва да има принципи, е, да се постигне същинска европейска добавена стойност. За социалистите и демократите трябва да има тройно С. Е, climate Friendly, Cross Border Efficiency и и Cohesion. Ние трябва да инвестираме в проекти с европейска добавена стойност, за да може инвестициите да постигнат най-далечни цели. И накрая трябва да има устойчиво инвестиране, които да спазват социалните и екологичните стандарти, добри условия за труд, и за да може е, да има инвестиции в високо качество, е, Европа не трябва да се състезава по ефтина работна ръка, а по качество и устойчивост на економическата система. Това е. Председателката, благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже? Аз имам нота от е, колега, който още не е дошъл. Вие, може би, първ. Definitely I um, uh, welcome. Аз <clears throat> наистина приветствам появата на този доклад на госпожа Крацът Карополо. Той е много своевремен в момент, в който сме в сърце в една зъм... смразяваща финансова зима в момент, в който... Нека не забравяме, че международните финансови институции бяха планирани и създадени в, по време на, световна, на Втората световна война и е, че тяхната цел беше реконструкцията на света след а, Втората световна война. И като а, е, и като говориме за, за, за зима, а, Нека не забравяме, че сме в, в момента правиме това, което правим предимно е гасене на пожари. И това не трябва да се повтаря в бъдеще. Всъщност трябва да се вземат необходимите мерки, за да бъдем абсолютно сигурни, че а, грешките от миналото няма да се повтарят, като също, същевременно а, не а, приемаме прекалено много регламенти и правила, а, като по този начин задушиме а, растежа економ, на економиката. Така, защото съществуват много, много регламенти, много правила и ако почне, ако създадеме допълнително, просто ще през... изградиме препятствия пред бъдещето. Сега, от една страна, важното е да има фискална консолидация, точка черта и от друга страна да има економически растеж и още растеж и още, още растеж. Мисля, че не можем да говорим обаче само за растеж, без да се опитаме да анализираме какво предизвиква и какво благоприятства растежа и какви, каква трябва да бъде структурата на инвестициите в Европейския съюз, където има много потенциал защото има един изграден вътрешен базар, срез който може да се действа. А тук са споменати и много други проблеми, свързани с агенциите за а, кредитен а, рейтинг, сроковете. Тоест просто различните мерки, които и различните компоненти, които трябва да вземем предвид, за да осигуриме благоприятни условия за растеж. Господин Тремоза ще вземе думата от името на Алде и ще представи гледната точка на Волф, Гол Вовканг Клинц. Той също смята, че този доклад е много важен и че набляга на основните предисловия за растежа. Той се той ще предостави допълнителни предложения от името на АЛДЕ, но той смята, че проекта е вече много балансиран и той се надява, че ще може да продължи е, едно добро сътрудничество с вас и с докладчиците в е, Сянка за в бъдеще. сега самата аз бих искала да кажа е, следното. Е, вие разглеждате е, водещите инициативи от стратегията 2020 и условията за инвестиции, разбира се, са една от страните, но въпрос, въпрос е какви, какви, какви ще бъдат а, не, как, по какъв начин ще създадем необходимите условия, по какъв начин правилата могат да имат а, а, последствие за а, осъществяването на целите е, в стратегия 2020. Това беше повдигнато и от е, Мишел е, Барние. Така че трябва от една страна нали, да разглеждаме е, мерките, които трябва да вземат, но и какви ще бъдат е, е, последиците и дали това наистина ще доведе до създаване на климан, климат на доверие, а не точно обратното, да приемаме правила, които ще се превърнат в препятствие пред инвестициите. Следващият оратор. Благодаря. Колега Graça pelo trabalho que, que... Да, позволете ми да поздравя докладчика за добре свършената работа. Тази въпрос е изключително важен. Трябва много внимателно да е, подходим към тази област. Инвестиционната политика в е, Европа е свързана естествено с е, растежа. Но също времено е, и финансовата сфера, регламентирането на финансовите пазари е от изключително важно значение. Има ли економически ръст? Има ли заетост? Европа има ли ред на финансовите пазари? Европа автоматично ще стане интересна и привлекателна за инвеститорите. Естествено, че има значение и данъчната система в отделните държави членки. Именно с данъчни инструменти държавите членки се опитват да привличат инвеститори. Но наред с данъците и данъчните ставки, има и други възможности да направиш Европа по-привлекателна. Европейският съюз би трябвало да обедини всички възможни форми и инструменти за привличане на инвеститори към Европа. Естествено става дума и за съдебна система, за правосъдие, за ред в държавата, т.е. за вътрешни работи, за образователна система, за демократично развитие. Всичко това трябва да се има предвид и в доклада. И стратегията Европа 2020 не бива в никакъв случай да бъде само един документ на хартия. Напротив, е, стратегията 2020 е всъщност едно много ясно задължение за всяка държава и тя трябва да поеме своята част от отговорността. Свен, виждам, че сте тук. Искаш ли да го искаш ли да вземеш думата? Не, добре. Някой друг. Тогава ще дам думата пак на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря лично на вас, да благодаря и на колегите за изказванията и за така положителното приемане на този доклад. Виждам, че в този период на економически трудности всички признаваме по неговата необходимост. Знаеме, че, им, че имаме роля, която трябва да изпълним на международната че имаме място в между, на международната сцена. Знае, вие споменахте и Г20 и последиците от взетите решения, отговорността на Европейската комисия и на отделните държави членки, защото в крайна сметка инвестиционния климат и благоприятните условия много често възникват на регионално и национално равнище или точно обратното не възникват. Затова мисля, че е, е необходимо да наблегнем на този аспект е, да, и да, наблег, да наблегнем на а, е, инновационните инструменти, включително и проекто Облигациите за проекти, които а, биха били от огромно о, значение. Същевременно не смятам, че можем да се ограничиме е, само до буквата на, на текста на, на, на закона на предложението и да не наблегнем и на духа. Напротив, е, мисля, че трябва да имаме много по-творчески подход, по-инновативен е, подход. Също Същевременно вие правилно отбелязахте, че инвестициите са хоризонтална политика, която а, трябва да бъде тясно свързана с промишлената политика на Европа, която отстъпи в последните години, която мина някакси на втори план и която трябва да бъде отново насърчавана, тъй като тя е, може да донесе много голяма добавена стойност на някои региони. И ще взема предвид всички направени предложения и ще се опитам да ги е, е включа под формата на синтез. Да, това е един много важен доклад, казва председателя. Срок за внасене на изменение 26 е април 12 часа. На, 6, на 16 май ще го обсъдим и ще го гласуваме на 31 май и е, докладът е, ще бъде обсъден в пленарна зала на първото е, пленарно заседание през юли. Е, не бихме могли да разгледаме въпроса свързан с капиталните из, из, е, а, изисквания преди 11.30, така че разполагаме с 45 минути в момента. Е, тези, които ще отидат да изслушат е, а, изказванията по а, четвъртата директива. Много ви моля, върнете се в 11.30 за продължаване.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

Right, welcome, welcome back everybody. I think we should, we should now... Благодаря. Е, добре дошли отново на всички. Мисля, че сега трябва да продължим. А, е, е, всъщност, нека да приберете в залата. Сега пристъпваме към обсъждането на СД4. Това е втори обмен на възгледи по измененията. Това е всъщност обсъждане между докладчиците и докладчиците в сянка, които трябва да съобщят докъде са стигнали по компромисните изменения. И така, сега първо давам думата на Отмар Карас, който да ни запознае с случилото се в последно време. Е, Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря за възможността да навляза в малко повече детайли днес. Не се предвижда всъщност общ дебат няма да говорим за база от 3, ще говорим за състоянието на разговорите с докладчиците в сянка и възможностите, които се очертават за постигане на компромиси. Ето това ще бъде предмет на моята информация. На второ място, позволете ми да благодаря на Юлия Грец и на сътрудниците от секретарията, и на докладчиците в сянка за това, че работеха много интензивно. Ежедневно ми помагаха е, при работата в комисията. Без е, тази техническа помощ е, не бих бил в състояние да свърша работата си по това много сложно техническо досие. Благодаря много още веднъж на всички, които ми помагаха. И на трето място, нещо, което е важно и за обществеността, и за комисията, министрите на финансите повдигнаха статута на нерешените въпроси. И е, въпросите вече ще е, се обсъждат и решават на равнище министри. Ние се радваме, че това ще стане още на 2 май на равнище министри на финансите, тъй като ние, е, говоря за Европейския парламент, желаем да започнем с преговори. А консултациите и преговорите могат да започнат само когато и съвета, както и парламентът имат изработени общи позиции за всяка институция, които ще послужат като основа за начало на преговори. Ние ще следим естествено всичко, което се случва в съвета и е, ще настояваме за спазване на нашия график, а именно най-късно през юли да можем да е, включим в дневния ред на сесията тази тема. И така, първо да ви информирам какво стана на заседанието с докладчиците в Сянка. Вчера се договорихме през следващата седмица да проведем едно заседание на техническо равнище, заедно с нашите сътрудници, а е, към края на седмицата отново в Страсбург е, вече и заседание с докладчиците в Сянка. До този момент, е, в буквалния смисъл на думата, е, разглеждаме измененията глава по глава, компромис по компромис. Е, вече има такива предложения за компромисни е, изменения. Е, така че да спазим основната линия от генералния дебат, който проведохме в комисията. Ще ви информирам днес за пет основни момента, по които бихме могли да постигнем е, компромис. И мисля, че там сме постигнали известен напредък. Първо, е, по отношение на е, претеглянето на риска. С изключение на съвсем е, малки детайли, всички ние следваме на линия – предоставянето на кредити за малки и средни предприятия ще се облегчи чрез е, базалското предложение. Облегченията за малки и средни предприятия е, най-вероятно ще бъдат е, предмет на един компромис, който ще предвиди намаляване на риска при оценка е, на риска при предоставяне на кредити за малки и средни предприятия с около 30%. Е, тук е, все още не сме се разбрали. Някои настояват за 75%, други за 50%, но мисля, че реалистичният вариант е една трета намаляване на претеглянето на риска за малки и средни предприятия. Освен това, ние възнамеряваме да постигнем компромиси по отношение на горната граница при кредитирането на малки и средни предприятия. Обсъждахме това нещо още по време на, на генералния дебат и още през септември ще представим поне такава беше първоначалната идея, е, предложение, но е, сега смятаме, че още през май би трябвало да сме готови с едно такова предложение за горна граница, е, така че да стане ясна позицията на парламента. Смятаме да вдигнем горната граница от 1 милиона на 2 милиона все още не сме абсолютно готови с компромиса, тъй като трябва да вземем предвид е, различни е, аспекти и моменти. Но при всички положения, е, изненадващо бързо работихме и ето това е едно е, положително послание. Да не чакаме е, до септември, а още през май да излезем с едно такова е, предложение в рамките на нашата обща позиция за увеличаване на горната граница от 1 милион на 2 милиона. И ако решим, че това е била една правилна стъпка, след това ще вдигнем още веднъж тавана. Ето, това бе по отношение на риска за малки и средни предприятия. А сега преминавам към втора глава ликвидност. Периода за оценка на ликвидните активи ще се увеличи, ще се е, удължи и е, така ще е, отчетем и някои желания за промяна на доста от депутатите. И така, е, периода за оценка на ликвидните активи е, би трябвало да се уреди в рамките на втори стълб. Това е, е искането на преобладаващата част от депутатите, като това ще се регламентира чрез делегиран акт. По трета глава водим консултации доста често. Става дума за бонусите за банкери, за допълнителните възнаграждения и изобщо за възнагражденията на висшите ръководни служители на банките. Водим преговори с, и консултации, макар и неофициално с съвета. Бихме желали да определим един процент от обичайното трудово заплащане, така че да има просто една горна граница в рамките на преговорите ще продължим. Е, парламентът е, желае един е, по-стриктен, по-рестриктивен подход, като променливата би трябвало да бъде едно към едно. Но съвета има други виждания. Освен това, обсъждаме СИФИС във връзка с работата в Базел, желаем да въведем един допълнителен марш за важните а, от системна гледна точка институти, като 1 до 3% би трябвало да бъде антицикличният марш, а до 10% да бъде предпазния марш за запазване на капитала. И още нещо, което мисля, че трябва да поставя на вашето внимание, е диференцирането на модела за економическо управление, на бизнес модела. В рамките на Базел не можем да е, променим структурите, но тук е, в комисията бихме могли включително и през следващите седмици, да поканим бившия комисар Ликайнен, който още по време на законодателната работа към за, за Базел може да ни информира какво точно се предвижда относно структурите, банковите структури. Независимо от това какво ще ни каже той, е, ние и сега хвърляме по едно око, естествено, и много внимателно следим какво става с Базел и е, се опитваме да диференцираме естествено нещата, но е, независимо от това, че не всички ще го чуят с удоволствие, моята цел остава да се опитаме да хармонизираме нещата. Тоест, да не оставим всичко в ръцете на националните държави. Ние говорим за стабилизиране на вътрешния пазар по отношение на финансовите услуги и имаме такава възможност да постигнем една такава стабилизация, но същевременно времено трябва а, да постигнем едно обединение и в никакъв случай не можем да си позволим да даваме а, някакви бонуси а, и да поставяме в по-благоприятно положение определени държави членки. Не. А, мисля, че можем да го направим без да застрашаваме зелената книга и това може да стане по две посоки. От една страна, по отношение на. А, левариджа, коефициента на леварич и по отношение на адаптирането на кредитната оценка, като ще видим в кои сфери бихме могли да предвидим известна диференциация така че е, в своите искания колегите да се ръководят и от е, заключенията на нашата проверка. И както ви казах още в началото, през следващата седмица ежедневно ще водим разговори на техническо равнище, а в петък, отново следващата седмица, вече ще се срещнем с докладчиците в Сянка, за да решим какви са възможните е, осъществимите компромиси и ще имаме възможност е, и до сряда, следващата седмица, да подготвим едно предложение е, на базата на последните изменения и предложения, които са поступили от колегите, включително и от координаторите и от докладчиците в сянка, така че в петък вече да работим на тази конкретна основа. Това, което в никакъв случай няма да направя е да разговарям с лобисти и с е, представители на различни организации е, по интереси отвън, извън институциите. Не. Ние желаем при всички положения да действаме е, независимо, самостоятелно, коректно и да подготвим една разумна обща позиция на Европейския парламент, с която да излезем на преговорите с съвета. Благодаря ви. Uh... Благодаря ви. Благодаря ви. Аз мисля, че сега може да се обърнем към Пулман от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на колегата Карес, който е докладчик по това много обширно и важно досие. Благодаря му и за тази последна информация. Скъпи колеги, има нещо забележително в работната група на докладчиците в Сянка по този доклад. което отличава тази група от други подобни форуми на докладчици в Сянка – а именно, ние всички знаем, че има една определена граница, едно определено равнище на общи желания. Желания, които споделяме и всички ние. И то на един доста ранен етап знаем какво всички желаем. И това е изключително важно, особено в условията на криза. Ние желаем да предотвратим подобни кризи в бъдеще. Ще ви кажа какво ние като група на социалисти и демократи можем да подкрепим в идеите на Отмар Караш като основен докладчик. Естествено има известни различия в аргументацията, не само с Отмар Караш, но и с представители на други политически групи. При всички положения, струва ми се, че всички ние осъзнаваме вече, че не можем да се оправдаваме по никакъв начин и не можем и да признаваме и да приемаме каквито и да било е, оправдания от страна на банките. Защото е, тези хора трябва и тези институции трябва да осъзнаят, че те разполагат с парите на данакоплаците, на вложителите и никакви оправдания от тук нататък няма да въжат. Много оживена бе дискусията е, и Отмар се спря на този въпрос за това, че е необходимо да е, диференцираме между тези е, участници на финансовия пазар, които на практика причиняват и увеличават риска и другите, които не допринасят за едно такова увеличаване на риска. И затова ни е необходим адекватен инструмент. Естествено, балансовата сума е важен критерий, казват някои. Други казват, трябва да класифицираме банките, да ги включим в различни групи, типове, категории и така нататък. Докладчикът Караш има други представи за това как точно трябва да стане диференциацията. Нещата все още се обсъждат. Говорим и за задлъжнялост, за капиталови изисквания, за срокове, спазване на сроковете, за изисквания към ликвидността и така нататък. Но, независимо от различията, ние всички желаем едно и също. Ние желаем чрез една ясно изразена диференциация, да знаем кой е този, който създава риск или по-голям риск и кой е този, който създава по-малък риск или никакъв риск. И така би трябвало да мислим естествено и за малките, и за големите. В това отношение знаем, че и едните, и другите биха могли да бъдат а, а, творци, така да се каже, и да създават допълнителни рискове. Ето това е, в крайна сметка, една важна област, по която водим преговори за момента в рамките на Европейския парламент. И на второ място казах вече, никакви оправдания, никакви е, извинения няма да се приемат. Да, това означава на практика, че е, ще създадем, както се каза, вече една нова система за определене на възнагражденията, най-вече на допълнителните възнаграждения, които се изплащат на ръководни служители но, скъпи колеги, трябва да кажа, че съвета като че ли не може да действа. Вързани са му ръцете, защото очевидно не може да постигне съгласие между държавите членки, а същевременно става дума за една много деликатна и много е, интересна за обществеността тема, защото медии, хората се занимават с е, всичко това, което се случва на финансовия пазар и в банковия сектор. Така че аз е, бих си пожелал просто един публичен дебат с съвета по тази тема. Избирателите проявяват голям интерес към това, кой на къде дърпа и кой в крайна сметка ще поеме отговорността за определени предложения или за това, че определени предложения са били блокирани и не са успяли да се реализират. И още нещо ще ви кажа. Въздействието върху реалната економика. Наистина не можем да си позволим е, да взимаме погрешни решения по пътя на по-високите изисквания и да затрудняваме оцеляването и съществуването на малките и средните предприятия. От Макараш е, междувременно вече е, е получил нашите виждания и предложения. Така че ние ще се опитаме да направим нещата колкото е възможно по-удобни за малките и средните предприятия. Е, последният важен от моя гледна точка момент. Степента на хармонизация минимална или максимална хармонизация. Докладчикът заяви, че трябва да има европейска правна рамка като естествено трябва да се съобразят и определени специфични условия за някои държави членки. Аз съм съгласен с е, очертаната от него линия по тази пета точка и с това ще приключа моето изказване за сега. Uh, да, аз виждам е, доста желаящи да се изкажат. Е, имаме половин час. Аз самия съм докладчик в Сянка. Това са всички, които са поискали думата. Виждам, че Елиза така вдига ръка. Искам да ви кажа, че трябва да се концентрираме върху състоянието с компромисите, вместо да се занимаваме с хиляда изменения. Сега, това, което. Да, да, не знам дали ще имате време. Да, можете да опитате. Ако можете да опитате, ако искате. Добре. Да, вие чухте какво каза докладчика, чухте за какво става дума. Е, сега, от имата на либералите, искам да кажа няколко неща във връзка с е, процеса на работа. Първо, за малките и средни предприятия е, и оценката на риска, предложенията, които са направени, ни харесват. Искам е, отново да привлека вниманието ви върху факта, че има изменения, свързани с, с, смисъл за, допъл, за създаване на допълнителен механизъм, е, когато имаме е, капитал, когато вариациите в оценката на риска не, не, не сработва. Това е допълнителен изпълнение. Това всъщност е механизъм, е, до който прибягваме в, само в крайен случай, е, когато е, не може повече да се отпускат пари. Всъщност ние можем да го направим по силата на член 443А с пруденциалния инструментариум, защото, както казах, може да не се наложи да се използват повсемезно те, непрекъснато. Колкото по предложението за ликвидността, аз съм съгласна, че е, с предложенията, които са направени, е, има други изменения, които още не сме разгледали. Моето е, изменение е 927 е, има някои водещи линии, как трябва да се прилага то това също би било полезно. Сега, когато говорим за делегирания акт, е, за въвеждането на тези предложения, е, трябва да е, погледнем различните методологии и как могат да бъдат развити те. Мисля, че това е свързано и с диференцирането при левериджа и при НСФР, но всички те в момента, всички изменения в момента са се разглеждат. Ако бързаме с въвеждане на делегиран акт в рамките на една година, тогава може да се включат някои от тези идеи по-рано по член по е, 402 е, е, вместо по друг член всъщност има потенциално е, противопоставяне е, с е, други законодателно предложения и делегирания акт. И това, което трябва да го направим, трябва да видим кое е на първо място, но това трябва да стане в рамките на определени срокове но всъщност делегирания акт не е предшестващо законодателство. И ако по определени причини възникне нещо по-рано, трябва да има пълен законодателен акт и трябва да е, го направим. Но тъй като в момента няма е, е, пълноценен законодателен акт, тогава ще въведем делегиран акт. По този начин ще намерим квадратурата на кръга. По член 404 аз мисля, че има начини, е, по които бих се опитала да внеса промяна в работния процес в момента – аз не смятам, че дефинициите е, е, е, за гаранции на Централната банка са достатъчни за момента и за това от мое име по, по, по член 104 аз мисля, че по член 404 едва ли е, е необходимо да правим нещо допълнително. Трябва просто да изпълним е, всички е, условия. мисля, че 2 плюс 1 би било достатъчно за момента. просто трябва да свием дефиницията, по която търсим споразумение, вместо да правим замени. Когато говорим за член 404.4, е, мисля, че ние трябва да вземем предвид е, е, посочените изменения. Има. Аз продължавам да смятам, че не е необходимо да се ограничаваме до 50 милиона евро, ако имаме гаранции и пропорционалност, тогава е, може би е, стигаме до изменение 106 е, в компромис и това би било достатъчно за нас. И тук с това би удовлетворило либералите. И накрая искам да кажа нещо във връзка с минимумите. Тук също е, продължава работата във връзка с макропруденциалния инструментариум. Мисля, че нещата вървят в правилна посока. И мисля, че е, трябва да има известни улеснения е, за оценка на риска в държавите членки, особено при вили, където знаем, че има строителни мехури и трябва да има контрол на европейско ниво. Е, това трябва да става екс-анте, а не екс-пост, предварително, а не в последствие. Е, и имаме интересна позиция. Е, просто ние го правим паралелно, но в рамките на 3 или 12 месеца повече не трябва да се прави, така че тези, които са в либералите, са разочаровани във връзка с това какъв трябва да бъде компромиса. Всъщност това са точките, е, е, които аз бях е, развяла от името на либералите, които са предложили изменение. Сега следващия оратор. Благодаря, Шаран. Първо искам да благодаря на Отмар. Аз наистина Дълбоко оценявам начина по който Отмар работи по този тежък доклад. А също така му благодаря за това, че е много открит и много отворен към постигане на компромис. Ние казахме, че трябва да се, раз, да се прави разлика между различните категории на банките, търговски банки, обикновени и друг вид банки и тези, които са, са от смесена, смесен вид. Изискванията трябва да бъдат приспособени към съответните категории. То не само, що се отнася до маржа за леверидж, а като цяло капиталовите изисквания. За това Става дума не само да правиме разликите между търговски банки и банките, които се занимават с деривати, вторични продукти, но и за банките от, смесени, от смесен вид. Аз, що се отнася до делегираните актове, аз мисля, че също така трябва да се включат и дерогации за инвестиран за колективните инвестиции от страна на предприятието. Така че трябва да бъдем последователни, когато изискваме е, нови мерки. Също така е, настояваме за приемането на изменение 101.5 от, относно компенсациите при случаи на несъстоятелност. Ние и също така от оповестяването. с това ние не искаме повече либерализиране на пазара, но смятаме, че това може да създаде повече правила и повече регулираност на мъмчета. Също, също, също, време, но трябва да искаме и а, мерките да бъдат прияти по-бързо. Колкото до правилата за капитал, за левреча на капиталната ликвидност, трябва да, да има наистина да, бъд, да бъдат фиксирани а, процентите, но тези проценти трябва да отговарят на някакви факти и а, да бъдат изчислени а, в съответствие с риска. Дали риска е 50% или 7%, но ние бихме искали просто наистина тези мерки да почиват на факти, а да не бъдат само едни балони. Що? Още веднъж казвам, Е, искаме да, да, да има по-ясна картина как се разпределя риска между различните оператори на пазара, защото по този начин ще могат да бъдат взети необходимите мерки за, за финансова дисциплина. А същевременно по процента на капиталите казах, че ние предлагаме един диференциран подход и смятаме, че основните банки трябва да бъдат третирани по Базел 3, универсалните банки на по-високо равнище и като на всички се прилагат най-благоприятните условия. Какво ще ние колкото до антицикличния буфер, ние трябва да се договориме а, какъв ще бъде процента спрямо какъв дълг, дали а, става дума за държавната задлъжнялост или общата задлъжнялост. При всички случаи трябва да, трябва да има много по-диференциран подход към определяне на инструментариума за управление на антицикличния буфер. Също, също така Знам, че и ние и социалистите имат някакви предложения, свързани с някакви проценти. Процентите могат да бъдат 40%, разбира се, могат да бъдат и по. Колкото до банкирането в сянка, ние смятаме, че трябва да бъде е, фиксиран един таван чрез законодателство. Но мисля, че можем да се договориме по това в хода на дискусията. Но при всички случаи е, търсенето на компромис ще бъде основно, за да можем да постигнем консенсус по, това, по този важен документ. Жан Пол, благодаря госпожо председател. Ще бъда много кратък и няма да навлизам в е, подробностите на отделните изменения. Бих искал да поздравя Отмар за извършената работа, която въобще не е завършена. Той ще има още много работа. Искам само да се спра на делегираните актове. От набрания опит става, става ясно, че дебата по делегираните актове дава възможност да се върнем към един първоначален дебат по основното съдържание. Едните, едните казват, вие сте предатели към съдържанието, защото се опитвате да въведете допълнителни правила, а с друга страна самите те смятат, си се опитват да упростяват целият процес. А, така че аз се питам дали а, дали този проблем не трябва да бъде разглеждан и ем, решаван в рамките на правилото за съвместното вземане на решение, преди да докато все още не сме, не, не сме, стиг, не сме а, се договорили по начина по който ще използваме инструментариумите, с които разполагаме. Получавам най-различни имейлове в, с разни съдържания. Някой ми казва, че се опитваме просто да задушиме финансовия сектор, но в момента, в който Франция транспонира разпоредбите на Базел 3, аз казах още тогава на министра на финансите, че това транспониране не е, а, не, не е справедливо, тъй като изключва известни категории а, и начина по който в момента се прави допълнителното транспониране също отваря отворени врати за много ам, нерешени проблеми. Аз също бих искала да благодаря на Отмар. Би, би го приканила да продължи с тези темпове, но същевременно да бъде много твърд относно съдържанието. Е, ние е, смятаме, че трябва да се намери някакъв е, баланс между националните интереси и националните искания, като на всичко това се придаде един европейски дух. И затова смятам, че вашия подход е съвсем уместен. Трябва също, също да определиме много точно а, ролята на ЕБО и на ДКИ и каква ще бъде а, ролята на съвета и докъде ще се разпростира ролята на съвета. Сега Първо, е, ще се спра на три точки. Дали активите наистина трябва да бъдат изрично записани е, в законодателните актове и дали е, не трябва да се върнем към процедурата за съвместно взимане на решение, както предложи Жан Пол както направихме това при ценните книжани. В никакъв случай Трябва да има ясни критерии за качество. Но в, под, в подхода на комисията няма достатъчно качествени е, критерии от, е, свързани с ценните книжа, а мисля, че е, трябва да имаме еднакви критерии за различните категории. Що се... А, също така а, смятам, че а, трябва, можем, трябва да, изпра, да изчисляваме процентите спрямо а, публичната задлъжнялост и а, може ли да ни обясните защо можем да оставим, защо е необходимо да оставим на държавите членки възможността да определят антицикличен буфер, с който може да бъде 10% по-висок от фиксирания. Пити Симон е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Отмар Караш за компромиса, който се очертава. Единият ми въпрос е свързан с малките и средните предприятия. Говорихме много за тях. Комисията по отношение на оценката на риска говори за малки и средни предприятия и физически лица – и струва ми се, че е, това е разумно. Би трябвало да включим към групата малки и средни предприятия и физическите лица. Нека да помислим за това, е, че има много малки и е, съвсем малки предприятия, които са е, регистрирани просто като физически лица, като еднолични търговци. Е, не не са ООД-та или някакви други форми на дружества, така че би трябвало да се съобразяваме и с тези мини предприятия, които се водят като физически лица. Трябва да се оценява и тяхната кредитоспособност, естествено, но и да не се намалява в никакъв случай. И още веднъж един въпрос Става дума за кредити за, за недвижимо собственост, за ипотеки. Да, комисията говори за по-високо рискови пазари, а именно пазарът на недвижимите имоти е такъв пазар, защото е, там е, има една е, произволност понякога на процесите, която на всяка цена би трябвало да се овладее, защото, както знаем, именно недвижимите имоти бяха, така да се каже, в началото на цялата тази бедствена ситуация. При всички положения, оценка на риска и по отношение на този пазар. И още веднъж още един момент във връзка с данъците е, и с е, управлението на процесите. Когато искаме един стабилен сектор на недвижимите имоти, търговията с тях, е, би трябвало при всички положения да разчитаме не само на риска и неговата коректна оценка, но и да се опитаме да променим този пазар и да го направим по-стабилен. Паванш. Перванш. Благодаря много, госпожо председател. Аз познавам прага на компетентност на Отмар Кармас. Е, той се мултиплицира след като стигаме до повече от хиляда изменения. Аз имам пълно доверие в способността му да ни предложи полезни изменения за преговорите. Госпожо председател, аз не съм запозната с компромисните изменения, не съм в докладчика в сянка, не мога да следвам вашите указания и ще се отклоня от тях. Е, като отвъд петте е, елемента за компромис, които докладчика предложи, е, докато се изработва позицията на парламента, ще имаме възможност да се върнем на различните точки, които не са включени в тези компромиси. На настоящия етап искам да кажа няколко неща, които според мен са основни, които и трябва да бъдат включени в първи пакет от силна позиция на парламента. Първо, Филип Ламбер е, постави въпроса за банковата система в Сянка. Е, това поставя въпроса за механизмите за конкуренция около Базел и ако зададем въпрос по този начин, трябва да зададем въпроса за Shadow Banking System, но също така и да попитаме при какви условия ще се прилага Базел към Световната банкова система. Е, и е, гледам погледа на някои е, колеги, например, как ще се прилага Базел отвъд Атлантика. Така че трябва да вземем позиция по този въпрос. Втората обща насоченост, която искам да напомня, това е въпроса за, е, бих нарекла, оптимално отдаване на капитали. Би било е, грешно да е, пропуснем законодателството от Базел, без да се прицелим по-точно в е, употребата на парите, които не са в неограничени количества в Европа. С други думи, е, съобразно разпоредбите от Базел, ние можем да оптимизираме условията, при които се е, отпускат капитали. Има вече предложения на масата. Не искам повече да навлизам в подробности, но това ни препраща е, към е, предложения, които вече са направени по силата на измененията. Е, третото, което искам да кажа, е свързано с агенцията за кредитен рейтинг. Това е така трета група от наблюдения, които искам да споделя. За агенциите за кредитен рейтинг, знам, че ние не можем да направим пълен скрининг на текста и да извадим всички позовавания на тези агенции, но все пак е, трябва да имаме пътен лист за това, е, което ще искаме от комисията, за да ставаме по-независими от тези агенции защото иначе няма последователност между е, доклада Доминичи и конкретното прилагане на доклада от Базел. И накрая, е, господин докладчик, вие вищо не споделяте за суверенния дълг. Е, много е важно доколко суверенният дълг е включен или не в изчислението и при какви условия е включен суверенния дълг е, при полезното изчисление на прилагането на този текст. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и на господин Отмар Карас. Е, мисля, че въпросът е сложен. Ще бъда кратък. Отмар, вие казахте, че ако няма списък от желания, отправени към държавите членки, това е много точно. Но от друга страна, вие искате е, да се стабилизира вътрешния пазар. Тук трябва да се търси баланс. И понякога им чувството, че ние в този парламент знаем решението за всяко нещо. Искаме да хармонизираме всичко точно по цяла Европа, но това всъщност няма да стабилизира вътрешния проблем. Тък му обратното ще създаде проблеми за някои държави членки. И е, ще има е, държави членки, които ще е, се нахвърлят върху други държави членки. И затова, госпожо председател, вие го казахте. Аз мисля, че трябва да има гъвкавост поне някои от нас искаме, за, е, искаме, настояваме за гъвкавост. Някои от изискванията за гъвкавост е, е, са така отразени в компромисните изменения. Ако резултатът е, че има равно третиране, макар и не всички да сме доволни, може поне трябва да се опитаме да подобрим компромиса, който ще ни удовлетвори в по-голяма степен. Поне някои от колеги колегите защото за мен и за страната, от която проистичам, е от драматично значение, като Исландия. Ние не искаме да бъдем в Исландия и за това трябва да бъдем защитени и заради това се предполага, че ние трябва да защитим и държавите си членки. Благодаря ви. Елиса? Благодаря много. Наистина това е огромна работа и аз ви поздравявам за начина по който се справяте с нея сега. Искам да се спра само на някои проблеми. Първо смятам, че е много важно, че обръщате внимание на малките и средни предприятия. И до някъде моите изменения са взети предвид. Колкото до Евон, аз наистина съм загрижена от националните измерения на а, тази категория. Не знам доколко това ще се отрази върху пазарите. Не разполагаме с необходимата предварителна информация по ролята на ЕБО и на другите органи, които са натоварени с надзора и контрола на вътрешния пазар. Колкото до самия вътрешен пазар, аз бих презувала към допълнително, допълнителни стъпки за, при, за приравняването и приспособяването на процентите на антицикличните буфери и да се вземат предвид и а, последиците и за това се позовавам на моите изменения 642 и 164. Бих искала също така да ми обясните дали ще включите, там където говорите за гъвкавост и а, приспособяване на бизнес моделите, дали ще а, е, включите опита, който се прилага вече в някои държави, член, държави членки. И от политическа гледна точка бих е, искала да погледнете още веднъж моето изменение 44 относно оповестяването и докладването на отделните държави членки, защото там се съдържа предложение, което има за цел избягването на а, плащане на данъци. А сега ще дам отново думата на докладчика за а, заключение от Мар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за многото изказвания от страна на колегите, които направиха дискусията много качествена. Именно когато обсъждаме нещата по същество, можем да се надяваме и на постигане на компромиси, на съгласие. Това дори не е толкова въпрос на самоизява или на профилиране на отделната личност и отделната политическа група. Това е просто част от нашата работа, която винаги води до успех. Благодаря за стила на дебата. Не съм забравил е, много от нещата, за които говорят колегите, но съвсем съзнателно се съсредоточих само върху пет момента, които е, ще ми се да вярвам, ще бъдат предмет на компромиси, макар че компромисите все още не са сключени, така че ние все още се консултираме, преговаряме момента, в който имаме повече сигурност по отношение на тези пет ключови компромиса, ние ще включим естествено и други моменти в преговорите, предложени от колегите в техните изменения. И тогава вече ще ви информираме съвсем подробно за всичко, което сме постигнали. Така че ще можете е, да представите на колегите от вашите политически групи целият пакет. Вчера разговарях с моите сътрудници и с сътрудниците от секретарията и направихме нещо като календар, график, в който са включени различни дати, предложени от вас, за да знаем как от отделните предложения можем да получим една обща цялостна картина. По това по отношение на сроковете и датите. А, нека сега да ви кажа, че въпросите, които не засегнах, да кажем, нашият опит с делегираните правни актове, предстои да се обсъжда ние в никакъв случай не бихме желали да отслабим сами своята позиция. В момента а, с а, на акт би могло да се постигне по-лесно съгласие. Но ако от това съгласие проистичат множество проблеми и трудности и се отслабва позицията на парламента, тогава Естествено, ние ще отстъпим от постигнатото съгласие и ще желаем да укрепим позицията на парламента. Това по отношение на сроковете на делегираните актове и, както ви казах, има и въпроси, които не засегнах, но сме обсъждали. За физическите лица вчера говорихме, не сме забравили въпроса. Е, трябва да е, помислим още веднъж за определението на понятието. Дефиницията понякога показва определени различия. Освен това, става дума най-вече и за а, е, известни промени в структурите на предприятията. Когато говорим най-общо за физическо лице, не е задължително да има някакво регистрирано дружество или предприятие. Но при всички положения едно е ясно. Трябва да продължим с разговорите, също и по темата максимум-минимум хармонизация. Ние по отношение на вътрешния пазар желаем колкото е възможно повече хармонизация, но същевременно в никакъв случай не забравяме необходимостта и от гъвкавост и от известно поле за свободни действия. Важно е, естествено, да имаме предвид и всичко това, което ще се постигне по отношение на Базел, така че да не забравяме и реалната економика, и банковата структура, не само в Европа, но и в другите континенти. Формата на флексибилизиране е много важна. Една гъвкавост, която в никакъв случай да не редуцира, да не съкръщава и да не намалява хармонизацията, но същевременно да дава достатъчно възможност за важни решения на важните актьори. Не ми трябва, обаче в никакъв случай, няма да го допусна, решение на национални държави или на определени, макар и силни и важни банки, за сметка на е, вътрешния пазар на Европа и за сметка на гражданите. И в никакъв случай решения, е, които са взети зад колисно при закрити врата, е, включително и за нас. Аз само мога да кажа, че е, много добре напредваме. Ясно е, че има други компромиси, които трябва да се постигнат в работния процес. Това е чудесно. Продължаваме да работим е, по графика, който е посочен от докладчика, така че е, мога нещо като да приключа заседанието, защото няма въпроси разни. Следващата ни среща е другата седмица в Страсбург на 17 април 7 часа.